безопасните ще трябва да има задължение за економически оператор, който да отговори в случай на дефекти или несъответствие на техния продукт. Вече не можем да допускаме ситуации, в които имаме опасен фалшив продукт, който не отговаря на изискванията по законодателството и няма никой, който да отговаря за тези дефекти. Има и а, разпоредби свързани с потребителите, тяхната защита в интернет. Те, те трябва да получават достатъчна гаранция за безопасност когато купуват продукти онлайн, както когато купуват продукти в магазината мрежа. Трябва да има и сътрудничество на политическо и оперативно равнище между националните органи на държавите членки, за да се изградят общи стратегии, които да помогнат за гарантиране на една съгласувана система за проверки. Например, не трябва да допускаме пазаруване на входни точки, които са по-благоприятни. Например, търговците търсят входни точки, където няма митнически проверки или те са по-слаби. Имаме хармонизирани проверки по границите, общи системи и методики за оценка на риска също така и сътрудничество между националните органи на равнище на мрежа на, европейска, на европейско равнище. Също така имаме и система, която гарантира, че няма конфликт на интереси между онези, които извършват наблюдението и онези, които са проверявани. Следователно подкрепяме предложението на Европейската комисия за създаване на мрежа, която ще спомогне за повишаване на контролния капацитет на отделните държави членки въз основа на споделени приоритети. Също така повишаваме правомощията на националните органи, така че те да могат да извършват проверки и да осъществяват ефективен контрол онлайн както и за по-технологично сложни продукти. Това са основните пунктове, по които постигнахме успех и с надявам на широка подкрепа за предложението. Благодаря ви много. Сега давам думата на комисар Бенковска от името на Европейската комисия. Благодаря. Радвам се, че преговорите имаха положителен изход, що се отнася до назора на пазара и съответствието. Искам да благодаря на целия парламент за подкрепата ви за тази инициатива. Това е много важна част от стратегията за единия пазар. Регламентът разглежда много важен проблем на вътрешния пазар, а именно, че има твърде много продукти, които не отговарят на изискванията, съществуват на пазара. Трябва да има по-добро по-добра защита на потребителите и по-добро доверие към вътрешния благод... пазар. Искам да благодаря на докладчика Никола Данти, на докладчиците в Сянка, на Карас, Далтен, Миколашич. Не беше лесно да се приключи работата по това досие преди изборите за Европейски парламент. Разбира се, всички знаем, че има неща, които бихме искали да бъдат по-различни. На първо място ще подготвим декларация за правното основание и по-позитивното е, че ще работим за уеднаквяване в по-голяма степен на контрола по външните граници, тъй като те са важни елементи от регламента. Имаме уникалната възможност да сложим край на несигурни и несъответстващи продукти на вътрешния пазар. Могат да се споделят данни от органите на държавите членки, от митническите органи. Предложението беше подобрено в някои аспекти. Благодаря ви за това, че добавихте партньорски проверки. Този регламент ще доведе до значителна промяна в работата на националните инспектори. Те ще разполагат с повече инструменти за упражняване на контрол върху предлагани онлайн продукти. Освен това, да имат преки контакти с стопанските субекти, с онлайн местата за продажби. Така органите ще могат да имат повече информация, за да могат да предприемат действия в случай на установено несъответствие. Също трябва да се подчертае, че е по-важно да се обърне внимание на отстраняването на неизпълняващи изискванията продукти. Трябва да има ясни канали за получаване на информация по правилата, които въжат за продуктите в Европейския съюз. Да се подобри сътрудничеството между всички органи в Европейския съюз. Както знаете, по-настоящен има повече, повече от 500 органа за надзор на пазара в Европейския съюз. продуктите се движат свободно вътре в границите на съюза, но това не въжи за правоприлагането. Този регламент изисква от държавите членки да си сътрудничат в по-голяма степен, националните инспектори да работят по-тясно с митническите органи. Ще има общо европейско сътрудничество в рамките на мрежата на Съюза за съответствието. Това, което липсва, са парите, особено за сътрудничество в рамките на мрежата за съответствие на продуктите. Средствата трябва да дойдат от програмата за единия пазар и се радвам, че вие активно участвахте в осигуряването на това и очаквам допълнителна подкрепа от Европейския парламент в това отношение. В заключение искам да кажа, че считам, че постигнахме добър, балансиран компромис. Бяха отчетени различните мнения и притеснения на страните и се надявам, че ще го подкрепите при гласуването утре. Благодаря ви много. Председателят, благодаря госпожо комисар. Сега от името на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните давам думата на господин Миколашев за една минута. Благодаря. Безопасността на потребителите, защитата на околната среда са основни стълбове на единия пазар. Единия пазар е един от най-големите успехи на Европейския съюз. Приветствам настоящото предложение, защото то ще хармонизира разправите за продуктите за играчки, козметични изделия, почистващи препарати, машини, батерии, акумулатори, химикали, биоциди, електрически уреди, медицински изделия и така нататък. Аз съм против заобикалянето на вече хармонизираните правила. Имам предвид факта, че 23% от играчките, 84% от останалите продукти, които се проверяват, не отговарят на стандартите за сигурност. Аз съм привърженик на повече контрол и обезкуражаване на недобросъвестните производители и търговци. Контролните центрове в Европейския съюз трябва да гарантират съвместимостта на тестовете, особено що се отнася до химическите вещества, които се използват, които се откриват при играчките и козметичните продукти. Продължаваме с е, е, на изказващите се от името на политическите групи, господин Кара за е НП. Госпожо комисар, господин докладче, госпожи и господа първия опит за реформа а, на системата за надзор на пазара, първият опит за това се провали през 2008 година. Днес а, правим втори опит за нова система за надзор на пазара. Това беше изключително необходимо и в интерес на потребителите. Знаем, че най-вече играчките, пиротехниката и машините са онези продукти, при които констатираме най-големи проблеми. Ние смятаме, е, че който пуска опасни продукти на единния пазар, трябва да поеме отговорност за това. И за целта трябва да упражняваме надзор, за да знаем кой пуска на пазара опасни продукти, а, е, за да можем да посочим кой поема отговорността за това. Искаме да въведем едини правила за всички. Всички производители извън Европейския съюз трябва да спазват същите правила като европейските, ако желаят да оперират на нашия пазар. Действителността показва, че логистичните предприятия и а, големи фирми, които търгуват онлайн, могат да избегнат отговорността. Сега слагаме край а, а, на това. А, който иска да търгува с опасни продукти, може да плати сметката за щетите, които е причинил. Благодаря на докладчика за чудесното сътрудничеството. Призовавам ви да подкрепите доклада със същото единодушие, каквото имахме с всички докладчици в сянка. Благодаря ви. Сега за социалистите и демократите госпожа Схалдемоз. Благодаря ви. Много радостно събитие е да можем да обсъждаме този въпрос. Дошъл е момента за по-добър контрол на европейския пазар. 12 години, откакто съм член на парламента, работим по тези въпроси и вече е дошъл момента да имаме правила, които да гарантират безопасността на продуктите, повече отколкото е било в миналото. Добрата новина днес е, че е възможно да се контролират и стоките онлайн, у нези, които идват от държави извън Европейския съюз. Проучвания в Дания показват, че играчки купени онлайн чрез платформи онлайн. Нито една от тези играчки не съответства на нормативните изисквания. Трябва да имаме мерки, които да гарантират прилагането на правилата за тези продукти и да се изгради доверие сред тези, които се опасяват от купуване на опасни стоки. Благодаря. От името на ЕКАРЕ, госпожа Томашич за една минута. Благодаря. Интернет промени начина по който работим. Промените в човешкото поведение засягат всички сфери на живота. Например, ние пазаруваме по по-различен начин, отколкото преди навлизането на интернета. Онлайн търговията драстично се разпространи, както и броят на фалшивите продукти. Съответствието на продуктите би довело до намаляване на измамите и ще възстанови доверието на потребителите. Често внасените от трети страни продукти не отговарят на изискванията, заложени в европейското законодателство. Ние трябва да защитим интересите на потребителите, като същевременно създадем условия за функциониране на електронната търговия. Господин Селимович за минута и половина от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Преди два месеца си купих нова ютия. И след първото, при първото гладене си изгорих ризата. Една моя колежка има деца, която купи играчка, която продължава да пее, включително и през нощта. И за да спре този звук, трябва да извади батериите. А, друг колега има опасен сешуар, който почти му е оскувал косата. Ето за това става дума в това законодателство. Да се гарантира, че продуктите, които се продават на вътрешния пазар, са безопасни и съответстват на правилата, прияти от този парламент. Време е да направим нещо за това, защото можем да подобряваме всеки ден законодателството за потребителите, но ако правилата не са задължителни, няма смисъл. Точно това правим сега. Засилваме надзора на вътрешния пазар, за да гарантираме, че потребителите няма да пострадат от опасен сешуар или да трябва посред нощ да вадят батериите от играчката. Дължим това на европейските граждани и това е чудесен резултат, който можем да й дадем точно преди изборите. Благодаря. С това изчерпихме ораторите от името на политическите групи. Следва господин Соснирц. Справоздавчащ. Благодаря ви. Нови норми, регламенти, бюрокрация, повече проверки, глоби, налагани от органите, осложнения, трудности още повече изисквания. Всичко това може да се види в докладите за пазарен надзор. Сега ще ви кажа защо това е глупава идея и защо няма да а, проработи. Но всъщност искам да посоча положителните страни и защо доклада може да проработи. ще Евхаристо. Сгънал съм се в самолета и това ви препоръчвам. Господин Конферати за една минута. Благодаря, господин председател, господин комис... госпожо комисар. Аз слушах а, това, което беше казано а, от а, изказалите се относно данните а, за а, неизправни продукти, например детски играчки, защитни облекла, а, за работниците, като се има предвид това и разрастването на електронната търговия е неизбежно, че ще има и повече рискове. Затова е, е необходимо да приемем доклада, по който работихме заедно и да постигнем един добър резултат сега. Освен това, имаме по-ясна дефиниция за стопански субект – който трябва да осигури съответствието на продуктите. В предходния мандат на парламента беше гласуван много амбициозен текст за безопасността на продуктите, но той беше блокиран в съвета поради правилата, свързани с мястото на производство Мейдин. Сега разглеждаме нов пакет. Следващата комисия трябва да гарантира, че това, което обсъждаме, ще бъде приложено на практика. Благодаря ви. Председателят, благодаря. С това приключихме списъка на ораторите и преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Грапиния и господин Мариес поискаха думата. Господин Мариес не е в залата. Давам думата на госпожа Грапини. Уважаеми колеги, този регламент отдавна трябваше да се създаде защото а, ние развиваме единия пазар, едините правила. Всичко това е много важно за бъдеще, но ни е необходим и по-добър надзор, защото в Европейския съюз, на Европейския пазар се внасят изделия, които нарушават правилата. Трябва да хармонизираме а, процедурите. Приветствам идеята за създаване на европейска мрежа за надзор, стандарти за контрол и референтни стоености. Но също така трябва да имаме и физическата възможност да извършим проверките на митниците. Митническия съюз все още не е завършен, както знаем. Така че ако не финализираме регламента за митническия съюз, ще ни бъде трудно. Надявам се обаче, че през следващия мандат ще успеем изцяло да завършим тези досиета. Ще гласувам за тази инициатива и се надявам, госпожо комисар, че този регламент няма да остане само на хартия, а ще бъде приложен на практика. Благодаря ви. Приключихме спонтанните изказвания. Сега още веднъж има думата госпожа Пиенковска. Благодаря, господин председател, уважаеми членове. Благодаря за всички коментари и приноса към тази дискусия. Първо, искам да благодаря за вашата отдаденост и ангажираност към този пакет. С утрешното гласуване вие ще отправите много ясно и а, силно послание по отношение на съответствието на продуктите на Европейския единен пазар. Сигурна съм, че този регламент ще бъде балансиран и всеобхватен и аз съм сигурна, както подчертах и преди, че ще има по-добро сътрудничество между митническите органи, органите за пазарен надзор. По този начин пазарния надзор ще се адаптира към предизвикателствата на 21 век. Разбира се, това ще попълни и пакета за стоките. Искам да благодаря на всички участвали в тези усилия, искам да благодаря на парламента, но и на румънското председателство за вашата подкрепа по това досие. Също така съм уверена, че с този регламент сме направили важна стъпка към истински, действителен единен пазар в Европа. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа, господин Данте, две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Не го направих по-рано, но искам сега да им благодаря за сътрудничеството през последните месеци. Този регламент изискваше да се обсъждат много теми. Сътрудничеството в екипа на парламента, водещ преговорите, беше невероятно. Искам да благодаря на комисаря Бенковска, на комисията. Знаем, че имаше трудни моменти, когато трябваше да намерим изход и също комисията действаше като медиатор в отношенията ни с съвета. Искам да благодаря и на румънското председателство, по време на което приключихме преговорите. Първо искам да кажа няколко думи за финансовите средства. Този регламент е в съответствие с програмата за единия пазар. Трябва да имаме достатъчно ресурси. Комисаря каза, че този регламент има крака и той трябва да провърви. В следващия парламент ще вземем решение по програмата за единия пазар – ресурсите, които иска парламента, се надяваме да бъдат предприяти, за да имаме ефикасен надзор на пазара. На следващо място, това, което искаме да постигнем с този регламент и което считаме, че сме постигнали е равно третиране между европейски и неевропейски компании, защото често неевропейските компании имат по-лесен достъп без да са доказали нужното ниво на съответствие на техните продукти за навлизане на пазара на Европейския съюз. Ние трябва да допринесем за по-справедлив вътрешен пазар и за двете категории фирми. Освен това, равно третиране на онлайн и офлайн бизнеса. Защитата на единния пазар означава, че ще се спазва европейското законодателство и потребителите трябва да са наясно с това, че ще има надзор на пазара, който ще гарантира всички стопански субекти и национални органи да спазват стандартите и законите, които сме създавали с течение на времето, за да се подобри безопасността и да се запази нашия социален модел. Благодаря ви. С това приключихме разискването по тази тема. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка в дневния ред се отнася до доклада на госпожа Шалдемозе «Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес-ползвателите на посреднически онлайн услуги». Давам думата на госпожа Шалдемозе в качеството и на докладчик. Благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги. Ние, потребителите, Използваме много онлайн услугите, когато наймаме хотели, резервираме билети за пътуване, купуваме дрехи и обувки. Сравняваме цените на различните платформи. Те отварят пред нас потребителите пазар, отварят пазар обаче пред онези, които искат да продават своите стоки и услаги, услуги. Тоест много ги ползваме, но тук е див запад. Няма никакво регулиране. Ние или може да приемем условията, които предлагат онлайн платформите, или пък изобщо няма условия. Много често платформите са непрозрачни. На нас това не ни е достатъчно и за това е изключително радващо, че успяхме да се споразумеем за това, че са ни необходими нови правила за справедливост и прозрачност на онлайн платформите, за да могат потребителите да бъдат по-сигурни, когато използват онлайн посреднически услуги. Какво постигнахме? Не сме постигнали напълно целта, но поне създадохме основа за това, че ще има повече регулация на този пазар. Създава се повече прозрачност по този начин и се поставя искането да има по-голяма справедливост при онлайн посредническите услуги. Това е добре и така трябва да бъде. Съвсем конкретно какво постигнахме при използването на тези услуги. Постигнахме това, че условията ще бъдат по-справедливи. Имаме цял списък с условията, на които трябва да отговарят договорите. По този начин ще постигнем и по-голяма справедливост и тогава бизнес-ползвателите ще знаят какви са условията. Постигнахме много. Комисията, например, каза, че трябва да има срок от 15 дни. Ние обаче гарантираме, че е, един е, договор може да бъде развален, ако не отговаря достатъчна степен е, на условията. Очертахме приложеното поле и също така пояснихме какви са параметрите за класирането. Трябва да бъде ясно какви са параметрите, по които се извършва извършва класирането. Това трябва да е ясно и за потребителите, които използват услугата. Също така подобрихме сроковете в рамките на които може да бъде развален един договор. Също така гарантираме надлежното и правилно функциониране на платформите. Трябва сега да гарантираме това, че правилата ще заработят и ще бъдат приложени на практика. Не бива да допускаме да мине много време до следващото преразглеждане на правилата, затова изготвихме дълъг списък с точките, които трябва да бъдат преразгледани. Като цяло, мога да кажа, че хубавото на това предложение е, че се създава по-голяма прозрачност и по-голяма справедливост в економиката на онлайн реформаторите и платформите и се създават еднакви условия за всички всички. Онези, които купуват стоки и услуги на онлайн платформи, могат да разчитат, че ще получат добри продукти. Това е важна стъпка. А, ние създаваме и глобални стандарти за тези платформи, затова нашата работа е важна. Благодаря за сътрудничеството, очаквам с нетърпение дебата. Сега за Комисията по правните въпроси господин Замед Димех. Тя е интервюени Уважаеми господин председател, за мен е удоволствие да говоря от името на комисията Юри. Благодаря на колегите, с които работих много тясно. Благодаря и на комисията. Както чухме, предприятията разчитат повече на платформите, Особено дребните предприятия разчитат на тези платформи, за да достигат до потребители. За това трябва да има по-прозрачна и по-справедлива бизнес среда. Проведох консултации в Малта и чух как подпомага а, такава платформа туризма. Хората, които ползват туристически услуги, имат нужда от информация. Тази информация се събира на платформите. А, бюрото, службата по автомобилния транспорт е, е изготвил документ по отношение на цифровата трансформация и иновацията за по-справедлива бизнес среда. Мисля, че това, по което сме работили, отговаря на тези въпроси и предлага по-справедлив избор на потребителите, не само това, което се предлага от големите компании. Благодаря от името на Европейската комисия, комисар Габриел. Господин председател, дами и господа депутати, най-напред е- напред искам да благодаря на Европейския парламент и най- вече на докладчика Шал Демозе, на докладчиците в Сянка за вашето сътрудничество, за съдействието, за да може да се приключи работа по това досие в кратки срокове. Беше изменен текст от парламента. Заедно създаваме едно по-добра среда за предприятията, които използват посреднически онлайн услуги ще има ясни правила, ще има ясна регулаторна среда, която да е по-предсказуема. Всичко това води до подобряване на доверието през границите. Освен това, тези платформи те могат да могат да се развират, да се обновяват, да инвестират. Има един милион малки и средни предприятия в Европейския съюз, които използват онлайн услуги, за да стигнат до своите клиенти. Парламентът така запълва една празнина. Беше посочено, че онлайн услугите, посредническите услуги трябва да <clears throat> отчитат различните аспекти. Освен това се изисква равно отношение между посредничес... предлагащите посреднически услуги и техните клиенти. Голяма част от вашите предложения ще допринесат за постигане на основната ни цел повече прозрачност, частност, що се отнася до класирането, класацията. Освен посредническите онлайн услуги, търсачките също трябва да предоставят е, информация за прилаганите от е, тях методи. Освен това се улесняват е, и достъпът до правна защита. Трябва да има вътрешна система за разглеждане на жалбите, за да се потърси извънсъдебно решение. Окончателният текст също подсилва възможностите на държавите членки за прилагане на регламента. Те трябва да създадат възможности за ефикасно и добро прилагане на новите правила. Трябва да се сътрудниче с нас, с комисията, за да направим оценка на това как се прилагат и какъв е ефектът от новите правила. Но нашата работа не свършва до тук. Ние сме разработили насоки, които ще създадат повече яснота за информацията, която трябва да предоставят посредническите платформи онлайн и търсачките. Освен това, трябва да има кодекс на поведение по изпълнението на новите правила. Мисля, че се спазва духа, подходът на нашето първоначално предложение. Се постига равновесие и се създават възможности за европейските платформи да се развиват от една страна ние от, от, разглеждаме въпроса за създаване на обсерватория за економиката на онлайн платформите. Освен това се отчита и предвиденият преглед 10 месеца след влизането в сила. От наша страна ние разчитаме на вашата подкрепа в този процес. Обедена съм, че вашият парламент ще одобри този регламент при гласуването си утре. Благодаря. Сега от името на комисията ИТРЕ госпожа Заборска за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, интернет платформите представляват голяма възможност за семействата, предприятията, стартиращите фирми и така нататък. Благодарение на платформите те могат да започнат своята дейност, да назначат работници, и да предлагат добри услуги. Наша задача е да направим така, че по-големите субекти да се отнасят справедливо с по-малките. В моето предложение за становище на комисията ИТРА съм се опитала да огранича до минимум регулациите. Парламентът не бива да предлага бизнес моделя, а просто да задава ясни правила. Но мога с чиста съвест да подкрепя изработения компромис. Благодаря на колегите, които ме подкрепиха в комисията ИТРА. Искам да поздравя госпожа Схалдемо за докладчика и господин Жувин от е докладчика в Сянка. Благодаря ви. Благодаря. Сега идва ред на докладчиците от страната. Чака господин Жовен за НП. Господин председател, един от големите успехи на Европейския съюз е единия пазар, въпреки дефектите му. Малките и средни предприятия от моите моята страна. Се радвам, че имате достъп до много по-голям пазар от френския. Ние сега създаваме европейски цифров пазар в тази нова цифрова економика, където няма правила. Ние трябва да създадем в Европейския съюз свои правила. Не може да се подлагаме на по-силните отвън. Платформите не трябва да налагат условия, които са неприемливи, за да трябва да се постигне равновесие между интересите на малките и средни предприятия и платформите. Ако един французин използва платформа, за да се резервира а, а, стая в Италия, използвайки платформа базирана в Ирландия, тогава кое право ще се прилага? Затова е важно да имаме европейски правила. Трябва да защитим малките и средни предприятия в Европейския съюз. Трябва да имаме хармонизирани а, общи а, правни разпоредби. Европейския парламент подчерта, че това е въпрос, който не може да бъде оставен в ръцете на лобито. И в заключение тъй като напускам парламента, имам едно послание, а то е да опазите парламента. Благодаря ви. Сега от групата на социалистите и демократите, заместник председателят на парламента, госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Схалтемо за, за чудесната работа и от името на групата на социалистите и демократите да кажа, че изцяло подкрепяме нейната работа и утре ще гласуваме за постигнатия резултат. Онлайн платформите от типа на Booking.com, Apple Store, Dead Dreams играят все по-важна роля в дигиталния съвят. Увеличаващата се мощ на онлайн платформите е свързана и с отслабване на правата на бизнес ползвател ползвателите спрямо тези платформи. Настоящия регламент внася справедливост чрез правилата за прозрачност, чрез забраната на нелоялни търговски практики, чрез по-добрите механизми за обжаване и по-добро правоприлагане. И благодарение на специалната обсерватория по платформите, е, надзора ще стане е, по-добър. Мисля, че това е добре за малките и средни предприятия и за потребителите. Благодаря ви. Сега за а, е, Алде, а, господа Шаранцова. Key to any business Госпожо комисар, ключа за успеха на бизнеса е честност, прозрачност към потребителите, но и към бизнес партньорите. Този регламент предоставя именно тази необходима прозрачност, без да се налага свръхрегулация за платформите и търговците. Онлайн търговията е бъдещето на нашата економика и не трябва да разрушаваме нашите европейски участници в един погрешен опит да победим международните. Пътят към Ада е постелен с добри намерения, както се казва. Този регламент може да се разглежда като политически инструмент за промяна на политиката за конкурентоспособност през задната вратичка и съм доволна, че в крайна сметка здравия разум наделя и благодаря на докладчика за постиг... постигането на този резултат. Тя имаше коража за постигане на добро балансирано споразумение така че да не се стигне до предложение, което да има отрицателно въздействие върху нашата економика и единия пазар. Ето за това Групата АЛДЕ ще е, подкрепи изхода от е, тристранните преговори утре на гласуването. Аз насърчавам и платформите, и търговците да използват тази нова прозрачност във възможно най-голяма степен. Именно чрез възприемане на най-добри практики, е, саморегулация, този пазар може да продължи да бъде справедлив за всички. Опасявам се, че ако платформите не използват този шанс, те няма да получат втори такъв. Благодаря. Благодаря. От името на Зелените, господин Реда, една минута. Благодаря. По принцип, платформите са огромна възможност за малките фирми в Европейския съюз, независимо дали работите за създаване на програмен продукт или пък а, предлагате други продукти. Те могат да се конкурират с големите доставчици и да достигнат до клиенти, до които не биха достигнали по друг начин. Някои искаха да се разшири обхвата на този регламент в мащаби, които не са разумни. Но понякога платформите са толкова големи, че те могат да диктуват неблагоприятни условия за клиентите си. Ние трябва да допускаме това. Затова и е докладчикът Шелди Мозер работим много с твърда ръка, за да се отчете този факт, също времено като не се допусне да се убиват малките играчи на пазара в Европейския съюз, малките платформи, които са толкова важни за европейския бизнес. Всички допринесох за тази работа и се радваме, че има голям консенсус по въпроса за платформите. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Данти за една минута. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо комисар, колеги. Този регламент засяга големите платформи и над 1 милион европейски предприятия, които работят онлайн ще имаме повече прозрачност при продуктите и стоките онлайн за условията, параметрите, при позиционирането на дадено предлагане в интернет. Също така предотвратяване на едностранното прекратяване на договорите от страна на платформите. Всичко това ще бъде в полза на милионите граждани, които решават да пазаруват онлайн, за да се възползват от по-низките цени, по-големия избор и по-добрите условия. През изминалия месец Европейския парламент доказа, че няма да се огъне пред интересите на интернет гигантите, а ще напише нови правила, които ще защитят договорите. Благодаря. С това изчерпахме списък на ораторите. Няма желаящи да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. И сега ще дам думата още веднъж на госпожа Габриел. Благодаря, господин председател. Отново искам да благодаря на евродепутатите за направените коментари. Искам отново да подчертая, че комисията приветства постигнатото споразумение по този регламент. Както вие основателно казахте, беше постигнато равновесие между различните гледни политически, то... различните политически точ... гледни точки. Мисля, че отправяме силно ясно послание към европейските граждани, че Европейският съюз е в състояние да гарантира прозрачността и по-голяма предвидимост на онлайн платформите. Благодаря отново на докладчика, госпожа Шалде Мозе, както и на всички, които допринесоха, за да може това досие бързо да бъде разгледано. В заключение можем да кажем, че благодарение на съвместната ни работа направихме важна крачка напред по създаването на единия цифров пазар в полза на гражданите и на европейските дружества. Председателят, благодаря на комисаря. Сега давам думата на докладчика, госпожа Шалдемозе, за две минути. Благодаря ви, че ми давате думата отново. Благодаря за коментарите. Много се радвам на балансирания резултат. Това дава пример и на предприятията, и на платформите и съм сигурна, че ще има полза за потребителите. Ако не работихме толкова добре заедно, нямаше да постигнем такъв добър резултат. Благодаря много на румънското председателство. Имахме трудни, но успешни преговори. Мисля, че в крайна сметка нещата се получиха успешно. Благодаря отново и на комисията, и на комисаря. Ако нямахме вашия принос, нямаше да получим желания резултат. Благодаря ви още веднъж. Това показва, че когато сме отворени за принос от различните страни и за сътрудничество, можем да постигнем нещо добро за бизнеса и за потребителите, така че да имаме работещи платформи в Европа. Много съм горда от резултата и също така Осъзнавам, че това е само първата стъпка и очаквам с нетърпение по-нататъчната работа, да видим какво ще излезе от обсерваторията. Мисля, че с това законодателство можем да изпратим сигнал от Европа към света, да покажем, че има нужда от подобен род. Регламент от подобен род прозрачност и справедливост. Всички тези неща са заложени в законодателството. Благодаря ви. Това е края на обсъждането. Гласуването ще се състои утре. Следващата точка в дневния ред е доклад на господин Далтън по-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Европейския съюз. Давам думата на докладчика господин Далтън за 4 минути. Uh, Благодаря, господин председател. Този пакет създава нова защита на потребителите, независимо от това къде те пазаруват. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, Румънското председателство и комисията за решимостта да постигнат резултат преди изборите. Само за три седмици в рамките на един тристранен диалог решихме въпроса. Преговаряхме 10 часа, но имаме споразумение. Някой от вас ще каже, че комисията ще нанесе още е, е, корекции. Остава обаче основното ядро. Потребителите вече не могат да бъдат подвеждани от различни условия на различните пазари. С гласуването утре ще прекратим тези случаи, които подкопават доверието. Някои колеги искат да отидат и по-далече и са внесли такива изменения за утре, но нека да бъде пределно ясен. Ако мине някой от тези е, е, изменения, ще рухне цялото споразумение. Комисията и съвета заявиха, че са на предела и не могат да отстъпят повече. Така че, ако минат измененията, няма да има ам, нищо, няма да можем изобщо да изменим законодателството за защита на потребителите. Няколко седмици преди изборите. Това няма да може да помогне да спрем заблудата на а, производителите. Няма да може да се налагат санкции, няма да помогнем на производителите и да спрем нелоялната конкуренция. Това е, е политическата е, действителност. Ще забавим нещата с години. Е, но споразумението, което, което постигнахме, е първа стъпка. След няколко години комисията ще трябва да преразгледа напредък. Така че е по-добре да имаме този малък напредък, а не нереалистични е, изменения. Е, защото това, което е, предлагаме, са е, добри изменения защита на правата на е, потребителите. Така, например, включваме продажбата на билети. Прекратяваме практиката с продажбата на билети на по-високи цени. На тази практика се слага край. Също така въвеждаме изисквания за повишаване на доверие при, например, цените при намаление. Това също е в полза на потребителите. Също така подобряваме информацията за потребителите. Но всичко това, което правим, трябва да е истинско, трябва да е полезно. така, че потребителите да са сигурни, че намират продукта, който търсят. Радвам се, че получих подкрепата на комисията и на съвета. Европейското потребителско право ще ще даде право на европейските потребители да знаят своите права, да знаят как да обжалват. Също ще е, гарантираме е, правото на отказ. И ако приемем утре споразумението, е, ще е изминала само една година, откакто започнахме до края на нашата работа. Призовавам всички да подкрепят компромиса. Благодаря на секретарята и на правната служба за тяхната а, работа. Нека да не а, протакаме прилагането с още един ден. Нека да гласуваме утре. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Юрова. Господин председател, уважаеми депутати, най-напред искам да благодаря на докладчика Далтън, на докладчиците в Сянка, на комисията Имко за усърдната им работа, което позволи да се постигне бързо споразумение по това толкова важно досие. То отива доста далече от първоначалното предложение на комисията. Искам да благодаря на парламента за това, което прави за правата на потребителите, особено в цифровия пазар. Според комисията тази директива ще допринесе за прилагането на нормите за защита на потребителите. 28-те държави членки ще могат да налагат глоби до 4% от годишния му оборот в случай на нарушения. Бизнеса ще може също да изискват компенсация за нанесени щети или прекратяване на договора. Могат да се разрешават спорове извънсъдебно и чрез, или чрез съда. Освен това, ще се избягват злоупотреби и подвеждане на потребителите чрез фалшиви реклами. Освен това, ще се изискват индикации за търговско спонсориране, когато става дума за класирането на стоки на местата за търговия. Освен това, трябва да има ясно посочване че дори да не е платил за нещо, потребителят има права, които трябва да бъдат защитени. Зная, че вие се борите за всичко това от години и това помогне да се обърна повече внимание на проблема и той да бъде поставен на политическия дневен ред. Комисията в новата сделка за потребителите за пръв път предложи разпоредби, свързани с тези въпроси за да се сложи край на двойното качество на стоките и различното третиране на потребителите в Европейския съюз. Това е много чувствителен въпрос по време на преговорите и текстът, с който разполагаме сега, е резултат на компромис, постигнат със съвета след преговори. Тук съм съгласна с господин Далтен, че тези преговори бяха много тежки. Ние искаме частният сектор да поеме своята отговорност и да сложи край на двойното качество на продуктите. Не е ясно, да е ясно, че не могат да предлагат стоки с една и съща опаковка, но различно качество. Радвам се, че под натиска, който беше оказан върху тях от наша страна, има коригиране на рецептите им за да се отговори на нуждите на единия пазар на Европейския съюз. Имаше много размяна на мнение по тези въпроси. Знаят, че има доста компании, които също работят за преодоляване на разликите. Ние сега извършваме доста тестове, за да може да установим наличието на фалшиви стоки на пазара и се надяваме, че това ще доведе до край на тази практика. Унези, които искат да продължат да работят по този начин, трябва да покажат, че имат основателни причини. Не трябва да се допуска такива лоши практики. В член 6 на директивата е посочено това, но това не го прави по-малко неефикасен, защото този член 6 редовно се използва като правно основание от органите в държавите членки. Италианските органи напоследък използваха за да наложат глоба на Ryanair за фалшива реклама на, за цената на техните билети. Неодавна публикувахме резултатите от проучване на пет големи компании за наемане на автомобили, тъй като те не са позволявали формиран избор. И те са използвали също незаконно двойно качество. И Изпълнението на тези разпоредби ще продължи. Ние ще продължим усилията, за да може да се подобри капацитета за прилагането им от държавите членки. Ще бъдат заделени милион евро за тази цел, 1,6 милиона ще бъдат заделени за сдруженията на потребителите, за да могат да се подобрят възможностите им за тестване. Три години след влизането в сила на директивата ще бъде направен преглед, за да се видим дали трябва да се наложат по-строги мерки. Уважаеми депутати, позволете ми да изразя надеждата си, че тази директива ще бъде приета от вас утре при гласуването. Благодаря ви за вниманието. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών. Дателят, продължаваме с ораторите от името на политическите групи, от името на НП. Госпожа Тун Ундхокенштайн за минута и половина. Уважаеми колеги, тази директива предлага решения на потребителите, но тя не разглежда основния проблем, а именно различното качество на продуктите, които са опаковани по един и същ начин. Имаме неизчерпателен списък от обосновани изключения, както каза и комисаря, т.е. изключенията с основание. Тоест, не се забранява чрез директивата изцяло такава практика. Пресяко границата в Германия, в Кел и си купих сирене, което е произведено крема сирене, което е 100% крема сирене в Кел, обаче в Краков е, е на прах, от, от мляко на прах. По същия начин и чай си купих в Краков. 1% сушени плодове има в него, а 50 пъти повече е съдържанието на плодовете в същата марка чай, който си купих в Страсбург. Имам над 100 колеги, които са подписали изменения за забрана на подобни практики без, безусловно. Не бива да продаваме на потребителите в Европа а, различни качества чай. Те са еднакви нашите потребители. Благодаря за социалистите. Председателя Гебхард, две минути. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че тези мерки, които ще приемем утре, имаме е, голям брой чудесни предложения. Предвиждаме много подобрения за гражданите, потребителите. Искам да благодаря за това на докладчика за чудесната работа, но също така и на комисарката и на председателство на съвета, които много усилено работиха, за да постигнем този резултат. Е, ние е, предвиждаме модернизиране на платформите, подобряване на прозрачността. така че да се включат и така наречените безплатни услуги. Правилата да въжат и за тях. Ние се погрижихме за това потребителите да имат по-добри възможности за правна защита. И въведохме нещо, което, което до този момент не съществуваше, а именно санкции при нарушение при евро... на европейските разпоредби за защита на потребителите. Налагат се глоби ми... на минимум